Let's start. И така, скъпи колеги, нека да започнем нашата работа. Повечето проблеми, е, колеги се сблъскаха с проблеми при пристигането си в Брюксел и аз имах проблеми, исках да пристигна в с нощи, обаче едва пристигнах днес в 3 часа заради бурите и грамотевиците. Така, първо ще приемем проектно дневния ред. Точка 12 от дневния ред ще се обсъжда след точка 15. Ако нямате някакви възражения, смятаме, че сме приели дневния ред. Колегата Манка, който е единственият, не възразява. Благодаря ви. А, втора точка решенията на координаторите от 13 септември 2018 година са във вашата папка и ако нямате възражения, считаме, че сме ги приели. Добре. А, приемане на протоколите от заседанието на 28 юни 2018 година. Възражение не. Е. В такъв случай се прията. И сега Минаваме към първата точка от дневния ред създаване на програма Митници за сътрудничество в областта на митницата. Колегата Штефанец е тук. Колко по-лесно е, когато имаме оратор. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Програмата за митници има за цел да улесни сътрудничеството между държавите страните членки. За сега имахме 17 различни информационни системи в различните държави членки. Целта беше след 2020 година да се изработи инструмент за защита на финансовите интереси на държавите членки и на целият Европейски съюз. Програмата ще покрива 2021-2027 година. Тази програма, разбира се, трябва да може да функционира в съзвучие с другите програми на Европейският е, съюз, като например програмата Фискалис, е, програмата за борба с измами инструмента за свързане на пробърна Европа, както и всички решения свързани с собствените ресурси. Смятам, че предложението на комисията е добро основа за обсъждане и подкрепям това предложение. Благодаря, казва председателката. Айдер, вие сте докладчик Сянка. Благодаря. Има, искам да кажа само две изречения, защото ние също подкрепяме предложението на комисията, както и е, позицията на докладчика. Това е. Is there any... Има ли? Like to say anything, uh... Някой друг иска ли да каже нещо? Може би някой докладчик сянка? Колегата Али? Няма коментари от а, другите групи. Do you want to say... Искате ли нещо да кажете? Не, добре. А, крайния срок за внасене на изменения е 3 октомври, 12 часа. Ще гласуваме на 5 ноември. И тъй като не виждам колегите за следващите две становища, можем да минеме към а, сградния фонд. Просто нещо да направим, да вършим нещо. Така че сега ще говоря немски. В момента сме в малко трудно положение. Парламента закупи е, къщата Жан Моне в Базош. И тук в е, комисията по бюджета вече обсъдихме е, съдбата на тази сграда. И в миналото бяхме поискали от Европейския парламент да не използва повече тази сграда, този дом за конференции, и че трябваше да се ремонтира, преобразува. Знаете, че е трудно в недвижимите е, имоти и е, предоставянето на жилища. 12-та година ремонтирахме, 16-та година е, конферентният център беше приключен 16-та година и а, през 17-та година един от съседите а, успори час от терена. И ако искаме да го използваме като конферентен център, то трябва тогава да опитаме да закупим съседния терен. 1200 метра, 70 000 евро, 216 е, евро и е квадратния метър. подобни, подобни терени се продават за между 198 и 300 евро. Имаме и разходите по нотариус, които са според мен доста високи, завишени. И след това един от моите колеги зададе въпрос, господин Депре искаше да разбере по-конкретно за какво ще се използва тази сграда. Има ли негов представител? Някой може ли да ни даде е, информация? явно в момента цари тишина. Може би ще дойдат по-късно и тогава ще се спрем отново на този въпрос. Съгласни ли сте? Чудесно. А сега. Евроофис на емане на сградата и по-скоро бюра в Евроофис. И преди да се е преместим. Става въпрос за продължаване на договора с 6 месеца, след като бъдат завършили новите а, сградни инсталации. Люксембург а, с участва и става въпрос за 24 967 квадратни метра и мисля, че е срам на висо... са наймите, защото 6% повишение на наймите ни плащахме 46%, извинете, преди това плащахме половината почти, а сега се иска да се плаща така наречен нормален а, найем за следващите преходни 6 месеца и изглежда, че доста трудно са протекли преговорите и искам да задам въпроса защо има увеличение от 46% и защо не направен опит да се свали а, този найем, дори това да е под средната стойност на найемите в Люксембург. Да, благодаря, госпожо председател. Въпрос. Имаме е, въпрос. Искаме да продължим да работим в офисите Мерсие продължение на 4 години. И след това ще можем да наемем а, сградата Мерсие Пост. Сградата офис Мерсие трябва да бъде разрушен. Собственика се съгласи да отложи разрушаването на сградата, но поиска повишаване на а, найема, което е 18 евро на квадратен метър и на месец. И действително в миналия ни найем изобщо вече днес не се среща на люксембургския пазар. Е, оттам идва тази разлика между миналия и бъдещия найем. И трябва да знаете, че дори новия бъдещ по-висок найем е под средните е, данни за Люксембурга. Разликата все пак е от рода на милиони годишно. Отделно плащаме за е, разходите. Да, става въпрос за нова сграда. Ние използваме много по-малка повърхност. Малко повече от 30 квадратни метра на лице и сега ще, за новата сграда ще слезем на 23 а, квадратни метра, така че разходите ще бъдат малко по-низки от тези, които до днес плащаме. Режилите. Да, вие говорите за новата сграда, обаче новите сгради, да, той ще струва 9 за петайка 370 хиляди милиона а ние при нас излиза, че е 7, Тоест ще имаме допълнителни разходи от 10 за петайка 78. Това е много повече, а новата сграда ще бъде по ефтина от наетите други офиси. И тъй като става въпрос за стара сграда, тази, която е наета. Е, питах се дали не можем да убедим е, собственика да не повишава найема с 2,7 е, милиона годишно, 2 милиона 700 хиляди годишно. Всъщност тук става само едно продължаване на найма. После Мерсие Пост ще имаме по-малко повърхност, отколкото 16 000 метра, така че ще бъде по-ефикасно, по-рационално и това вече там ще бъде прието. Там дори да бъде 6 милиона и 900 хиляди евро. 429 на квадратен метър. И да, за Люксембург поначало с високи найемите и може би трябва да се говори все пак с Люксембург, защото сградите тук в Брюксел са много по-достъпни а когато сравняваме общите разходи накрая, е, сумата, общата сума, ще имаме и допълнителни разходи 10 е, е, милиона и 760 хиляди разходи 9, повече от 9 милиона. Това са все пак приемливи разходи но дали, когато говорим все пак за стария найем, за този продължен найем, все пак да се опитаме да помолим собственика да се съгласи поне на тази ставка, която ще плащаме за новите сгради. И това ще бъде все пак малко по-нисък найем. Защо тогава в началото сте плащали толкова нисък найема? Що се отнася до по-низките найми, които сме плащали, където ще останем още няколко години. Това са цени, когато първия договор за найем сме преди 30 или 40 години. И тогава, разбира се, цените са били съвсем различни. Сградата е пред разрушаване. Можем да го използваме още няколко години но това решение обърква бизнес плана на собственика, защото тази сграда се намира в квартал, където всички стари сгради ще бъдат разрушени и ще бъдат построени нови. И всъщност той променя своя строителен план поради продължаване на найема и затова той иска междинна междиден найем между стария найем и новите ставки на найемите днес. Това е едно преходно положение и всъщност тази сграда може да продължи още 2-3 години без да се променят нещата и все пак наймът е малко по-нисък от пазарните цени. И също собственика сега иска тези компенсации от тези 270 евро, за да забави всъщност разрушаването с няколко години на сградата. Предлагам да гласуваме две части. Първо, допълнител продължаването на а, договора с а, повишение найема и след това и на второ място Мерсие Прост новите сгради. Съгласни ли сте? Добре, ще гласуваме. Някои въздържали се по отношение на продължаване на договора? Няма. Е, вярно е, че нямаме избор. Защото да се преместим в друг сграда, самото пренасяне ще струва много пари, така че казвам, предлагам да гласуваме с Д, да, за двете предложения. Дори и комисията по бюджета смята, че увишението с 40%, 46% на найема и че би трябвало следващия път да се преговаря малко по-сериозно и да впишем в, в протокола, че изпитваме трудности, когато в редица случаи правим тези, водим тези преговори за найем. Утре ще гласуваме, нямаме кворум. Връщам се към английски. Парламента има ли представител? Добре. Добър дошъл, господин Павлов. Да, имах два въпроса. Господин Депре искаше да разбере базош за какво се използва. Връщаме се към първата точка. И кой ползва и защо разходите на нотариуса са една пета от общата сума. Благодаря, госпожо председател. Е, Безош се използва в две посоки. Първо, приемат се посетители на сградата Жан Моне. Това е исторически къща. 10 000 посетители е, белязваме годишно. И освен това има и оборудване конферентно, така че Европейския парламент организира някои мероприятия там е, и по-специално обучителни модули. Е, така че е, всички е, ново приети преминават през въвеждащ курс в тази сграда. Също така има и специфични заседания и бюрото също така. Някои генерални дирекции също провеждат там обучения и трети вид обучение също така има Съответната генерална дирекция може да ви даде повече информация. Два или три дни месечно от Европейския парламент се провеждат там такива сесии. През останалото време конферентното оборудване се използва за посетителите, които биват приети в тази зала и след това посещават самата сграда дома Жан Моне. Това по предназначението, начина по който се използва тази сграда. Преди няколко месеца бюрото взе решение да оборудва с оборудване експерианс тази сграда – по отношение на нотариалните разноски. Това са обичайните размери, които се прилагат във Франция. Включени са разходи по регистрация и сме поискали да бъде освободен парламента от плащането на тези разноски, тези разходи по регистрация, така че ще бъдат свити тези е, разходи в бъдеще по силата на протокола за привилегиите и имунитетите. Kurze е, хиляди 40 000 евро остава тази сума. А общата сума е 260 000. Все още нямаме потвърждение, но част от тези 40 000 евро ще, бъдат, ще бъде възстановена, тъй като става дума за разноски по регистрация. Благодаря ви. Така, сега нека да се върнем назад и да преминем към общо приложимите разпоредби, тъй като господин Морешан пристигна. Давам ви думата. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Това е становище на нашата комисия към многогодишната финансова рамка. Становището почива на някои принципи, кои, по които се, се съгласиха координ, координаторите, що се отнася до обхвата на фонда. Е, комисията Реги трябва да определи този обхват, така ние ще се спреме само на чисто бюджетните аспекти. Второ, започнах с резолюцията, приета през март в пленарна зала и цялото становище всъщност е едно изражение на политическите искания и а, становища, залегнали в резолюцията. Аз просто ги изразих в цифри. целта беше да се използват така наречените константни цени. Това означава, че от 350 милиарда е, сумата ще се увеличи на 372 милиарда. Също така ви предлагам да запазиме равнището на съфинансиране и да отхвърлиме предложението на комисията. Считам, че това е, е оправдано, тъй като се споразумяхме по този проблем с колегите от Реги. Още нещо да увели, увеличиме префинансирането от 0,5 до 2% и то постепенно за последните две години на МФР. Ето за по това сме работили с колегите от Реги. Също така субсидите за тери, териториално сътрудничество между 2, от 2,3 на 3%, за да могат да бъдат финансирани междинните регионални проекти, значи до 3% и още нещо, нещо, което ние парламента изискваме вече от години, че сумите не да не бъдат връщани да държавите членки, а да бъдат запазени за изразходване при спешни случаи. Това е искане, което повтаряме от години и аз го включих в това а, изискване. Що се отнася до правилото за освобождаване N плюс 1, в случай, че Документацията за програмите се приема по-късно, както това стана през 2013 година, да запазиме N плюс 1, защото в, в противен случай можем да имаме проблеми в следващата МФР е с освояването на средства година по година, както беше при предишната МФР. Е. Това, което не направих аз не промених критериите за субсидиите или разпределението между различните видове региони. Също така не направих промени по критериите за финансиране по силата на кохезионните фондове защото, както казах, ние трябва да се средоточим върху бюджетните аспекти. Също, също така не съм се занимал с а, е, цялостните суми за държавите членки. Не съм предлагал е, никакво увеличение или намаляване на финансирането. Тоест, като цяло, още веднъж това е израз в цифри на нашата резолюция от март, като съм навлекнал на бюджетните аспекти, както това беше решено от координарането, включително префинансирането, субсидиране за териториално сътрудничество и така нататък. Така че, скъпи колеги, смятам, че като цяло становището не съдържа проблемни аспекти. Е, ще го класуваме на 5 ноември, а преди това през октомври ще е, Очаквам вашите изменения и ако колегите имат какво да кажат, с удоволствие ще ги слушам. Благодаря ви за внимание. Thank you very much. Благодаря. Зигфрид. Не виждам докладчика в сянка на социалистите и демократи Айдер. Ние просто ще внесем няколко изменения, но както каза докладчика, той не е следвал позицията, която, по която се договорихме, така че няма да има никакви спорни въпроси. Благодаря. Господин Олбрихт го няма, освен ако господин Фернандес иска да го замести, но в такъв случай а, нека да продължим с сградния фонд. И после ще се опитаме да видим становището на а, господин Олбрихт по Кохезионния фонд и регионалното развитие, фонда за регионално развитие. А сега Жон Моне 2, сградата Жан Моне 2 или 02. Получих информация. Комисията, като бюджет, поиска, бюджетна комисия поискахме допълнителни информация за разходите и да разберем какво става в тази сграда и защо. Получихме всички изисквани документи и вече имаме една обща представа. Няма да навлизам в подробности, но всички може да видите за какво става въпрос както и какви са измененията. Фаза 1 изтича юли 19 година, 2019 година, а фазата 1 за първата сграда ще приключи 2023 години. 4 години закъснение. Защо? Защото е имало майстори, с нови е, екипи за строителни екипи и така нататък. Е, госпожа Георгиева, комисар по бюджета, се съгласи с господин Аселборг, за да се изоставят тези изчисления, да се видят новите архитектурни проекти, да бъдат адаптирани. Сега ще има 2700 души а не 23 000, ще бъде по-скъпо, но по-ефикасно. И трябва да видим на колко ще възлезе и изчислителният център. Но миналия път го обсъдихме и по принцип приехме. След това в Брюксел имаше атентатите и се наложи да засилим значително всички мерки за сигурност трябваше да стане също и за Жан Моне 2 и трябва да вземем предвид тези аспекти. Не би трябвало да се построи сграда, където да се наложи веднага ремонт, за да се гарантира необходимата степен на сигурността. Така че над милион за сигурността и след това за архитектурните промени. Всъщност това се вижда с, разговор, с договора с Аселборн, люксембургския министр. И всъщност сега, когато адаптираме нещата, ще можем да имаме известна економия и по този начин ще можем да финансираме по-високите раз, разходи, защото имаме резерви, защото сега 5 милиона евро – индексирани 2017 година. Стигаме до 344 милиона и като включим всички разходи, свързани с гарантиране на сигурността, утре ще можем да гласуваме новите суми. 600 сътрудници в повече ще могат да бъдат настанени, но и това няма да доведе до повишаване на разходите на сградата. И се надявам действително през 2024 година да бъде готова тази сграда и да няма продължаване на отлагане на скоковете. Има ли някакви въпроси? Няма забележки. А, господин Олбрихт е тук. Драги Ян, ти си докладчик по Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Имаш думата. Благодаря, госпожо председател. Работиме по МФР, както и регламента по сектори един от тях е Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. В този проект, който бе представен от комисията, се вижда опита на комисията да се промени политиката по посока на разширяване обхвата на фонда за регионално развитие, не само за най-малко развитите региони, но и за по-развитите региони. И по този начин ще се промени облика на статистиката. Аз смятам, че това е много важно за нас, защото по принцип разполагаме с два вида статистики. Първо едни е, БВП на глава от население, така нареченото регион, регионалната статистика, което е в общия регламент – докато в регламента за Фонда за регионално развитие имаме статистики, на, а, които почиват на БНД и а, БНД ще се използва за тематичните концентрации. А до сега точно тематичните концентрации бяха по, на основата на БВП на глава от населението. Така че моето предложение е да се промени като цяло класификацията. Комисията е, пред, пред, пред, пред, предлага една и, едно и също подход към най-малко развитите и по-развитите, група 1, 2 и 3, а това само осложнява нещата, защото никой нищо няма да разбере от цялата работа. Така че аз ви е, предлагам математичната концентрация да се използва на две нива и на основа БНД. Една категория да бъде за страните по Кохезионния фонд и втора категория за страните, които не влизат в обхвата на Кохезионния фонд. И по този начин е, тематичната концентрация ще почива на БНД, а, на Б... а не на БВП. Така че аз искам да има две групи. Група 1, група 2. Това беше първото предложение. Второто е, предложение е да използваме е, приоритарните цели. В новото предложение на комисията имаме пет нови приоритарни цели. А и това е доста спорно, защото първата цел – е всичко свързано с иновация, цифровизация и така нататък. Второ, климатични промени. Трета, трета цел мобилност и свързаност. След това за местни инициативи, четвъртата. Така че аз смятам, че в тематичните концентрации може да се включат първите две и на иновация, цифровизация, научно изследване, всичко това в кохезионната политика и втора приоритетна цел климатични промени. Но цифровизацията като, като, като цяло не е в тематичната концентрация. Така че аз мятам, че цифровизацията трябва да бъде прехвърлена в първа приоритарна цел и вторият елемент – градска мобилност. Всичко, което е свързано с комуникации, метро и така нататък, това не е в е, приоритетите а е в номер 3, докато климата е в 2. Аз мисля, че това трябва да се включи в втора, да се променят критериите за тематична концентрация и да има само две групи, държавите по кохезионните средства и не. А, първото да бъде цифровизация, иновация и три концентрирано. Комисията предлага най-развитите държави 95% концентрация. Т.е. разполагаме с много тесен марш на гъвкавост. Аз предлагам 50% концентрация и 30% за най-развитите. За да стане по-ясно за колегите, ще ви дам пример с Финландия – Днес Финландия и понеже критериите за транзицион, тран, тран, за преходни региони а, е на глава от население, т.е. повечето финландски региони са преходни. А ако се използва БНД, то тогава повечето региони са в най-развитите. Затова тематичната концентрация в Финландия ще даде много малка възможност за гъвкавост дори при региони, които са преходни, както в Финландия. Във Франция, например, повечето от регионите ще бъдат преходни. Но по, ако ги разглеждаме на основата на БНД, това не се променя. Така че, като цяло, нещата са много сложни. Така че първото ми предложение е да упростиме, да има само две групи. Кохезионни страни и концентрация. Второ, некохезионни страни 50%, а за първите 30%. И второ, към приоритарните цели да се добави цифровизация, а към втората а, климатични промени да има а, мултимодална градска мобилност и да се възползваме от а, опита, който ни а, съществува сътрудничество между различните е, градове. Като цяло програмите е, се осъществяват прекрасно и, и според Комитета на регионите и ЕКОСОК. Така че аз предлагам от 5 да минеме на 10%. Това не означава повече средства, просто това означава, че е, ще имаме по-добро, по, добра защита, по, добър е, по-добър обхват, по-добро обхващане на дейностите. Това е моето предложение, което да предложим след това от името на Бъч на Реги. Благодаря много, Ян. Докладчика Сянка от групата на социалистите. Благодаря, госпожо председател. Аз трябва да говоря от името на моята група. Искам да направя един коментар. И слушах с много внимание предложението на Ян Обрих, който е експерт в тази област. И той наистина предлага много разумни неща. Но не виждам нищо, никаква свързаност с бюджетните средства, с бюджета. Това е дебат за реги по-скоро т.е. упръстяване на категориите, промяна на категории, да се сменят темите, залегнали в различните категории но това като цяло е свързано с политиката по кохезия, но не виждам връзката с бюджетните средства и бюджетното изражение. Благодаря много, Айдер. За останалите групи, кара. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на нашия докладчик, на господин Олбрихт. Смятам, че наистина е направена крачка напред. Да се е, стребим към по-ясни елементи с по-голяма прозрачност. Това наистина е нещо много важно, защото непрекъснато ни опрекват е, че сме прекалено комплексни в нашата работа и неразбираеми за гражданите. Така че упростяването е в правилна посока. Подкрепям този подход. Благодаря. Ян, искаш ли отново думата? Благодаря ви. Да. Още веднъж се поставя въпроса какво, каква е нашата роля на Комисия по бюджета, когато става дума за секториална политика. Ние не, не обсъждаме бю, бюджетните аспекти, защото ние не обсъждаме предложение на Реги в момента. Това всичко ще бъде разрешено в рамката на МФР. Тук не става дума за по-малко пари или повече пари за това. И второ, това, което можем да направим е да кажем, че критериите за използване на европейските фондове трябва да бъдат абсолютно ясни. Прозрачност, упростяване и така нататък. Ето аз споменах статистиките и начин на разпределение на средствата. Тук идва нашата роля. Е, начина на разпределение на средствата трябва да бъде абсолютно ясен, прозрачен. И тогава ние излизаме всъщност с становище в качеството на представители на Комисията по бюджета. Но искам само да ви припомням, че имаме споразумение, прието в рамките на председателския съвет – и председателския съвет е решил, че никой регламент не може да бъде гласуван в комисии преди е, МФР е да бъде гласувана в пленарна зала. Така че това е единодушно решение. А, а докато а, е, средствата за а, регионалното развитие и кохезионния фонд ще дойдат накрая. Затова, не, затова въобще не ги споменавам тук в становището. Но те ще бъдат последици от решенията ни по МФР. Благодаря. Благодаря много, Ян. Има ли други колеги, които желаят да вземат отношение? Не виждам такива. Благодаря на докладчика. Благодаря на колегите. И така, нека да се върнем сега отново към политиката, свързана с градния фонд. Е, Драги Шерат Допре, разгледахме два. Съжалявам, още нещо само. Нашето становище е към законодателната законодателното предложение. Така че ние като бюджетна комисия можем да направим изменение на законодателната уредба. А тук става дума за промяна на политиката. Така че ние питаме комисията какво правите, как така се намаляват средствата с 60%. просто защото пред, предварително едно време средствата са били абсолютно изку, изкуствено надувани по политически причини. Така че въпросът е да се върнем към едно нормално, разумно а, определение. Така че намаляваме 46%, за да се върнем към нормалното, нали? 11-12%. Това, не, това няма да е в законодателната уредба, ще е в МФР. Ausführungen auch noch? Да. Благодаря за тези допълнителни обяснения, които прецизират казаното от вас. Някакви други бележки няма. Няма какво да се добави повече по отношение на регионалната политика. Сега искам да ви припомня 1 октомври 15 часа е крайният срок за внасяне на изменения. А след това ще гласуваме тук в нашата комисия на 5 ноември. Да, драги Жерар, както току-що казах, днес не сме многобройни и успяхме да говорим за част от сградите, но тъй като ти си докладчик Сянка, ако искаш да кажеш нещо, ние говорихме за Мазош дума. Ти също си задаваше въпроса до каква степен е полезен и какви конференции, колко конференции се провеждат. Парламента даде отговор, но ако искаш да повторя, мога да го направя. А... Не. Дум... По отношение на дом Жан Моне Базош, Нямам а, никакви забележки, но само мисля, че е скъп. Излиза скъпо. Не знам къде е този базош, но едва ли е в центъра на Париж. Да. И в центъра на Париж, да, квадратният метър би бил по-скъп. Да. И когато действително има средства, те тогава ще бъдат инвестирани в базош, но на този етап. Да, драги Жерар, Хиляда и 1200 квадратни метра за 270 хиляди евро. Това е невъзможно нито в Париж, нито в Белгия. Също така имаме и евро офис в Люксембург за печатните произведения и Жан Моне 2 в Люксембург, който също вече споменахме. Така че, ако ми позволите, нека да преминем към ЕСМА. ЕСМА Европейски орган за ценни книжа и пазари. На първи, трети и шести етаж в сграда Едисън на Рю де Гренел в Париж. Трябва да предвидим нови, нови офиси, тъй като задачите на този орган нарастват. 65, 265 служители, повече от 6000 квадратни метра, 2400 квадратни метра предвидени за външни конференции, а останалото са самите офиси също трябва да имаме архиви, специални помещения, 23 квадратни метра на човек и обща себестойност 5, 5 милиона 168 хиляди. 700 на 95 евро 72 цента на квадратен метър. За Париж и Париж, Лондон, виждате, това са най-високите найми, непослушните деца. Така че, когато говорим сега за ЕСМА, предвижда се да се наемат допълнителни етажи в сградата Ейбок в Париж – Също така имаме сграда от 74-та година, 9 годишния следващия договор ще започне да ноември тази година и ще видим как ще продължим на емите, как ще се на, също ще се а, нанесат новите хора. По отношение на ремонтите има закъснения. След 6 годишен договор, като изтекат 6 години, може да се анулира договора. като се заплаща 7 месеца и половина найми глоба плюс 5 милиона и 400 хиляди е сумата за ремонтиране на сградата. Но се надяваме, че няма да е необходимо, въпреки че са предвидени тези средства. 9200 квадратни метра на 17 етажа. 1551 квадратни метра, бюра, заседателни зали. ЕСМА има нужда от много конферентни зали именно за да може да посреща представители на застрахователния сектор, на други специалисти, така че се предвижда 2022 година 703 сътрудници. За мен ми се струва, че това е доста висока бройка или е грешка максимума с новото законодателство? Всъщност 450-450 за, са Die мите beträgt zunächst. Така че, по всяка вероятност, тази завишена бройка е по-скоро грешка годишния найема. 400 на 4 милиона 223 хиляди. Спестяваме 1 милион. 14 хиляди и 10. И намаляваме режийните разходи с 613 хиляди и найемите за период от 9 години. И също така трябва да предвидим необходимостта да имаме допълнителен персонал. Възможност да го настаним. Така че е, старите сгради вече не отговарят и на новите норми и стандарти и в такъв случай трябва да се изразходят доста пари за неговото ремонтиране. Така че, според мен, ЕСБА действително в случаи бяха много бдителни, прегледаха 43 оферти, поддържаха контакти с френското правителство, което не успя да предостави подходяща сграда. Интензивни дискусии, преговори по отношение на новата сграда и за Париж – това е най-доброто възможно решение. Дали от групата на социалистите има забележки, Жерар? Искаш ли да кажеш нещо за вашите... за Алде? Ли, това е лично мое мнение. Има добра новина в това досие. В допълнителната повърхност, допълнителните възможности ще има повече места за паркиране на велосипедите, отколкото на автомобилите. И това беше добре да го отбележа. Да. Ще. Не знам дали да ви препоръчам да се движите с кола в Париж. Това е травматично, така че не ви съветвам да взимате автомобилите. Добре. Значи, добър подбор е направил ЕСМА. Няма въпроси към ЕСМА, но утре ще видим допълнителните въпроси и благодаря за отличната работа. И след това имаме информация на делегацията на Европейския съюз в Баку. Постоянното представителство и 200 квадратни метра на 8 етаж в сграда от 22 етажа. Годишния найем, включително и паркингите, 828 е 000 евро. Имаме също и ново предложение за нови нами сградата се оказва, че е много добра, добре на добро място и предоставя възможността, ако имаме цяла сграда, да даваме под найем част от нея. И информацията от комисията става въпрос за един комплекс недвижими имоти R21 И това е всъщност част от комплекса Луа 130. Шест сгради вече са собственост на комисията и комисията има намерение да ремонтира сградите от града на 2025 година и тези сгради на комисията са вече абсолютно амортизирани и трябва да бъдат ремонтирани изцяло или да бъдат разрушени или поне частично разрушени. Луа 82-130, както и Жи 25 трябва да бъде построено за 25-та година, а Жи 97, Луа 78 тези сгради пък трябва да бъдат приключени 2030 година. Така че има пълна координация с Белгийското правителство и Брюкселската администрация. Проведе се и конкурс на архитекти за сградата Луа на 130 номер, построяване на две нови сгради, но има проблеми с градоустройствения план с 82 482 квадратни метри и 58 парко места. Тази сграда е построена в 60-те години. Различни части бяха давани под даем и договора тече до 27 година. Имате ли допълнителни въпроси? не виждам нито страна социалистите, СЕРЕШ и така нататък. Явно няма допълнителни въпроси. И ще гласуваме утре в 16 часа. По всички тези а, досиета за а, недвижимите имоти, всички да си прегледате папките, документацията. Ако имате въпроси, задайте въпрос на водещите специалисти по досиетата. Благодаря. Утре сутринта ще се видим бюджет и економическата комисия за FC и след това от 14.30 комисията по бюджетите до 16.30, защото докладчиците за многогодишната финансова рамка трябва да се съберат, за да могат да обсъдят последни въпроси. Има ли въпроси други? В такъв случай благодаря ви, драги колеги.